Geht das Ding? Ja, also. Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, mit Blick auf die Zeit. Председателят, уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, поглеждам към часовника и знайки също, че господин комисарят трябва да си тръгне в 4 без 15, Предлагам да започнем. Няма много колеги в залата. Най-малката парламентарна комисия днес ще заседава в най-голямата зала в парламента. Малко сме изгубени тук в тази голяма зала, но тя ни е разпределена, тъй като утре предстои съвместно заседание с националните парламенти и ще ни е необходима по-голяма зала. Така че не се оплаквам. Първа точка – приемане на дневния ред. Ще ви обърна внимание на следното. По желание на групата на зелените приехме, че трябва да изискаме становище на правната служба във връзка с патентите. Правната служба ще присъства на съответното ни заседание и ще изложи своето становище по въпроса за патентите. Предстои ни да обсъдим и правното основание във връзка с борбата с измамите в Европейския съюз. Колегата Берлингуер отсъства. За това ще отложим обсъждането за статута на европейските политически партии и европейските политически фундации. Вместо това ще говорим за доклада на Европейската комисия относно прилагането на директивата за офертите за поглъщания. Това бяха съобщенията от моя страна. Имате ли бележки по тях? Госпожо Тейлър, но може би вече не искате да се изкажете ако съм отговорил на въпроса ви. Казах, че днес ще отделим няколко минути на вашия доклад, по който ще трябва да гласуваме утре. Предлагам да поговорим по вашия текст, след като обсъдим поглъщанията. Госпожа Лихтенбергер. Äh, Един въпрос. Е, след като фундациите днес не са на дневен ред, остава ли изслушването или отпада и то? Доколкото знам, остава, казва председателя. Това е моята информация. Добре. С това можем ли да кажем, че сме приели дневния ред в тази му форма? Да. Е, след това преминаваме към точка втора. Съобщение на председателя. Госпожа Лихтенбергер ме помоли да посоча следното. Съгласно процедурата, която сме предвидели за освобождаване от отговорност по отношение на бюджета през 2011 година, се предвижда следното, но а, мисля, че е по-добре госпожа Лихтенбергер да обясни сама това и след това имаме Member of Reminded, а утре имаме съвместно заседание между Либе и Юри в 9 часа също тук и там ще става дума за правната програма от, до 2020 година. Така че ще ви моля вие сама да направите съобщението си, госпожо Лихтенбергер. Един момент просто ми липсват правилните документи. Аз мога да го прочета на английски, казва председателят. Госпожа Лихтенбергер. Трябваше последния километър да го измина пеша днес, така че ми се наложи малко да побързам за насам. И това ми създаде известен проблем. А проблема, за който говорим, е, че този път ще можем да говорим само за е, Европейския съд, а не за останалите проблеми, защото няма да ни стигне времето. Председателят благодаря за поясненията. Преминаваме към точка трета и искам сега да приветствам сред нас господин комисар Бърния, който ще говори днес пред нас за преговорите относно актуално състояние на ограниченията и изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение и лицата с затруднения в четенето. Господин Парния, имате думата. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. И добър ден на всички. Председателят Лене преди малко каза, че това е една малка комисия, която заседава в голяма зала. Но аз бих добавил, че това е една малка комисия, която обсъжда много важни теми, като например темата, която обсъждаме сега, а именно достъпът на хората с увредено зрение до книги и преговорите, които се водят в момента в рамките на Световната организация за интелектуална собственост. Друга, друга важна тема, която чух по точка разни, вашата, вашия дневен ред беше устава на Европейската фундация, която аз лично представих преди няколко месеца. Нека се върна въпроса за хората с увредено зрение. Не съм забравил разискванията ни в пленарна зала в Страсбург, госпожа Лихтенберг и, и други, Маран Аркин и други от колегите ви присъстваха на това заседание. И аз обещах да се върна отново и да ви представя развитието по, този, по това досие след единодушната ви декларация и резолюция през месец февруари, когато поех личен ангажимент за напредъка по тази тема. Само ще припомня какъв е залогът 285 милиона души по света живеят с увреждания на зрението, 39, от които, 39 милиона от които са незрящи, а 246 милиона страдат от увреждане на зрението в по-голяма или по-малка степен. Едновременно с това, съгласно Световният съюз на незрящите, едва 5% от книгите, които се публикуват в Европа и по света, са на разположение в формат достъпен за хората с увредено зрение. А като видите какво е положението в най-бедните държави и света, където живеят 90% от хората с увредено зрение по света, броят степента на достъпните за тези хора книги пада от 5 до само 1%. Както виждате, несправедливостта е още по-голяма в бедните държави, както за нещастие се случва твърде често. И така запускваме се с един проблем, който засяга голям брой европейски граждани и голям брой хора по целия свят. Затова имаме спешна, истинска нужда от достъп до а, различни издания за тези хора с увредено зрение. Ето защо аз поисках от съвета мандат за водене на преговори за правно обвързащ договор по тази тема. Дадохме възможност на съвета да изготви формално този мандат, и да обсъди два чувствителни въпроса, по които очевидно имаше разминаване по същество. Първата тема беше формата на договора, т.е. да бъде ли той правно обвързващ или не. И на второ място ролята на Европейския съюз, т.е. дали става въпрос за изключително на компетентност на Съюза или за смесена компетентност. В крайна сметка постигнахме споразумение, че договорът трябва да е с правно обвързващ характер и това съгласие беше постигнато на 7 ноември на заседание на Корапер. Сега трябва да имаме и окончателно съгласие по въпроса за правомощията и се надявам да го постигнем скоро. При всички положения тези разисквания в рамките на Европейския съюз могат да продължат паралелно с воденето на преговорите в Световната организация по интелектуална собственост, без да се налага да губим време. А сега ще ви кажа няколко думи за преговорите, които се водят в рамките на Световната организация за интелектуална собственост или СОИС. Защото преговорите в СОИС постигат напредък и то забележително бърз напредък. Графикът за постигане на и подписване на договора вече е договорен и на последното заседание на постоянният комитет по авторско право и сродни права се проведе миналата седмица и завърши на 23 ноември. В края на това заседание Постоянният комитет препоръча на извънредното заседание на СОИС, което ще се проведе на 17 и 18 декември, да се вземе решение основа на анализа на текста, евентуалното свикване на дипломатическа конференция през юни 2013 година с цел окончателно приключване на преговорите. Ще се върна след малко отново на последното заседание на постоянният комитет, но междувременно искам да отбележа, че на постигнато на бърз напредък в рамките на СОИС беше възможно благодарение на факта, че Европейската комисия се ангажира от името на Европейския съюз. Участвахме на срещите през, и на конгресите през юли и ноември в рамките на СОИСа Продължихме също така и да водим редица неформални срещи и нашата позиция е напълно недвусмислена, както ви обещах по време на пленарното заседание през месец февруари. Ние искаме едно ясно, просто и ефикасно споразумение, което практически да премахне пречките за достъпа на хората с увредено зрение до формати на книги, които са достъпни за тях и също така премахва всички ограничения пред вноса и износа на този вид формати. Това изключение от авторските права трябва да бъде абсолютно, защото от него зависи спазването на основните човешки права. Трябва да останем бдителни, дами и господа, защото има опасност нашите възможности да изпълним амбициите си да бъдат а, отслабени, ако отстъпим било той на милиметър от нашата позиция. И тук по съвсем открит начин ще спомена някои от най-важните за нас елементи, които трябва да имаме предвид за да гарантираме, че преговорите ще постигнат е, исканият резултат. Понякога се е, изказват договорите, че трябва да се прибият в договор изключение от авторските права, които надхвърлят нужните мерки, за да се отговорят на нуждите на хората с увредено зрение. Аз обаче, дами и господа, настоявам да бъдем много бдителни и да не отстъпваме пред подобни искания. Ще дам няколко конкретни примера, за да стане съвсем ясно какво е положението. Така, например, някои делегации се изкушават да включат изключение от правото на писмен превод, което според мен напълно излиза от рамките на целта, която ние сме си поставили за отговаряне на потребностите на хората с увредено зрение. Ако не се съсредоточим върху тази конкретна цел, има опасност да забавим процеса на преговори или да не постигнем крайната си цел. От моя гледна точка няма основателни доводи да включваме изключения различни от тези, които гарантират абсолютно равенство на хората с увредено зрение и останалите граждани. Този договор не трябва да е причина да се повдигат хоризонтални въпроси, свързани с интелектуалната собственост. Ще имаме други възможности и други рамки за обсъждане на този въпрос. Да надхвърляме потребностите на хората с увредно зрение в рамките на тези преговори, съвсем честно казано, според мен може да доведе до забавене или до провал, а не можем да си позволим провал по този въпрос – въпрос, който самите вие поискахте единодушно комисията да защитава от името на Европейския съюз в рамките на СОИС. Втора опасност е свързана с а, а, разпространяването в различни а, региони и различни територии на формата достъпен за хора с увредено зрение. Форматите трябва да се разпространяват от организациите, отговарящи на потребностите на тези лица, съгласно съответните регламентарни рамки. И на трето място, чрез този договор трябва да насърчим издателствата, доколкото е възможно да предоставят на пазара формати достъпни за хората с увредено зрение. И тук искам да кажа, че заинтересованите страни, организациите на хората с увредено зрение и издателските къщи участват активно в процеса на преговори. Аз лично се срещах неведнъж с тях. И сега накрая искам да се върна съвсем накратко на резултатите от последният е, етап на преговорите в Женева, включително и заседанието, което приключи миналият петък, преди 48 часа. Мисля, че можем да говорим за положителен етап и за истински успех – политиката на Европейския съюз да се ангажира в преговори за правно обвързващ договор беше посрещната с много положителни реакции. Преговорите бяха трудни, но като цяло преговорите между основните ключови действащи лица даде добри резултати има ангажимент за, за сключване на ефективен договор и мисля, че ако продължим да работим с, също, също, толкова конструктивен подход и за бъдеще, мисля, че може да подпишем договора още през 2013 година. Пак повтарям, трябва да избягваме всякаква злоупотреба, излизане от рамките на преговорите и действително трябва да се съсредоточим върху въпроса, който с пълно основание притеснява вас в парламента и хората с увредено зрение. Вече споменах, има няколко въпроси, по които все още не е постигнато споразумение, като например условията за многотериториално разпространяване на достъпните формати как достъпът до пазарите на страните вносителки и също така различните етапи на а, внос на този вид а, формати. В рамките на преговорите Европейската комисия показа своята гъвкавост и готовност да положи усилия за успешен резултат на тези преговори и се надяваме и останалите участници в преговорите да покажат също толкова конструктивен подход. Това е с две думи казано, господин председател. Ще направим всичко възможно, за да разрешим все още висящите въпроси. Аз лично съм се ангажирал с тази тема и заедно с сътрудничите ми работя за постигането на едно уравновесено, просто и ефективно споразумение. Благодаря ви също така и за подкрепата, която ни оказвате от приемането на резолюцията през месец февруари насам. Още тогава аз проех личен ангажимент пред вас и продължавам да държа на този ангажимент – за да постигнем наистина един ефикасен договор, който е толкова чакан от милионите хора, незрящи или с увредено зрение. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар, за това встъпление. Това беше встъпление по една много важна тема. Сега помолих представител на Кипърското председателство да вземе думата. Ако двамата колеги е, желаят е, да изчакат, мога да дам първо думата на председателството. Е- Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Днес с задоволство ви съобщавам, че от юли миналата година насам постигнахме напредък сред приоритетите на нашето председателство бе да продължим да настояваме за приемането на законодателен акт за задължителен характер в тази област. Според нас въпросът е важен. Хората с увредено зрение трябва да имат равнопоставен достъп до книги. Днес с гордост можем да заявим, че работата ни на ниво съвет доведе до резултати. Може би в момента, докато водим този разговор, в съвета се приема политическият мандат. Става дума за съвета по въпросите на образованието и младеща. Въпросът е много важен за нас. Много е важно как ще постигнем напредък на ниво СОИС и нейния постоянен комитет по авторското право и сродните права. Разговорите там миналата седмица бяха тежки. Бяхме изправени пред много предизвикателства. Искаме държавите членки и Европейският съюз да постигнат напредък който да е и в съзвучие с международните права, извинете, норми за защита на правата на интелектуална собственост. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Благодаря, господин комисар. Вие знаете, че това е една от темите, които най-много обичам, защото вярвам, че гладът за книги, за литература, за достъпност до културните постижения на Европа се чувства особено остро сред незрящите хора, а Наличието на литература в Европа е толкова незначително, както самия вие казахте, че наистина е позор, ако Европейския съюз от една страна е подписал Конвенцията за правата на лицата с увреждания, от друга страна съществува такава ситуация. Искам обаче да попитам нещо, защото от доклада някои неща не ми станаха ясни. Продължава да има доста оживена дискусия по този клауза за commercial availability, т.е. разполагаемост на пазара, наличие на дадено произведение на пазара. На практика обаче това доведе до огромни пречки. Ако, например, книгата на Викторио Го някоя книга на Викторио Го е, е достъпна някъде в достъпен формат, това не означава, че книгата наистина е достъпна. Тя може да е устаряла в техническо отношение, т.е. да не съответства вече на техническите стандарти, а при определени обстоятелства – може да има ограничение на достъпа поради цената. А ние знаем, че всички хора, които са с увреждания, не разполагат с еднакви финансови средства. Така че как ще процедирате с тази клауза за достъпността на пазара? Това за мен е много интересно, защото нещата в случая изглеждат така, като че ли в приложението или в последствие ще бъде изградена серия от пречки и по този начин ще се отстранят доста заглавия. Вторият въпрос – трансгранично разпространение. Вие очертахте проблема, обаче естествено тук става дума и за това – че, например, Хари Потър не може да се превежда и не трябва да се превежда пет пъти на испански язик за всяка испаноязична страна по-отделно, а всъщност за всички испаноязични хора по света трябва да се преведе веднъж и респективно е, някой, който иска да чете на испански Хари Потър в е, Великобритания, трябва да може да прави това, дори и да е незрящ. Очевидно, тук съществуват е, два нерешени въпроса и аз не съм съвсем оптимист по отношение на това, поради което искам да задам въпрос. Вие ще продължавате ли да настоявате за тази commercial availability клауза или е, наистина ще дадете възможност за широк достъп и то не само на теория, но и на практика? След това ние трябва да се погрижим представителствата на незрящите лица. Всъщност това не, как изглежда? Те не са високоплатени лобисти, а са неправителствени организации с незначителен ресурс. Така че трябва да вземем предвид е, и това, че договорът не бива да съдържа много клаузи, така че да не създава бюрократични пречки, защото в крайна сметка ще се получи така, че това, което желаем, няма да можем да постигнем в реалността по отношение на незрящите хора. Аз мисля, че се намираме на кръстопът, ако се отнесем сериозно към въпроса да осигурим достъп на незрящите до литература, на нас са ни необходими прости правила, проста система и не трябва да я осложняваме с тази клауза за наличност на пазара. Знам, че тя е, хоризонтална, пресича целия дебат за авторските права, но в крайна сметка тук става дума и за правата на човека. Имаме и конвенция за правата на тези хора, така че смятам, че това би била една възможна и правилна крачка. До сега САЩ винаги блокираха, те не правят повече това, така че би било позор, ако Европа сега поеме тази блокираща роля. Председателя благодаря колегата Благодаря. Получих съобщение по електронната поща от Световния съюз на незрящите. Предполагам, че са го получили и други колеги. Представителите на съюза са удовлетворени от това, че се водят преговори. Това несъмнено е крачка напред. И доколкото разбирам, Световният съюз на незрящите не би искал в договора да се урежда прекалено много детайли, така че да се стигне до затруднения на практика. Показаното от госпожа Лихтенбергер – Що се отнася до наличността на пазара, ако тази клауза доведе до осложнения, според Световния съюз на незрящите, може да бъде поставен на карта целият договор. Надявам се, че комисията и председателството ще направят така, че да не се стига до подобна ситуация. Ако нещо е налично на пазара, т.е. може да бъде закупено в магазин в достъпен формат, това е чудесно, но какво ще проистече, ако съответната книга е налична в книжарниците, но не в библиотеките. Тогава незрящите ще са в неравнопоставено положение спрямо хората с нормално зрение. тъй като не могат да си закупят книгата в магазин. И така ще се окаже, че ако се възприеме тази клауза, ще продължим да поставяме незрящите в неравностойно положение. Мерките за защита. Какво ще предприеме комисията, за да не блокират издателствата достъпа на незрящите и хората с увредено зрение? Какви технологични предпазни мерки могат да се приемат, например в областта на управлението на цифрови права? Има начини да се заобиколят разпоредбите за технологична защита. Комисията обмисляла ли е този въпрос и какво смята да предприеме по него? Благодаря, господин председателю. Аз разбира се подкрепям с две ръце инициативата на комисията за това да се помогне на слепите хората, тъй като действително те имат по-голяма нужда от подкрепа, за да могат да се снабдяват с храна, основната храна за духовно развитие. Това са книгите. Но освен духовното развитие, аз искам да обърна внимание един малко по-различен аспект. А, става дума за това, че ние отстояваме тук в Европейския парламент и въобще като политика на Съюза обучението през целия живот. И ам, Моят въпрос е в следното. А, дали това споразумение, за което се говори, ще покрива и научна литература? Тъй като огромен проблем, особено в моята страна, за слепите хора е да си набавят материали, особено в, а, по отношение на висшето образование, с които те да продължават и да завършват своето висше образование. А, сега така, почти на шега аз като следвах имаше предмети, по които ако не си купиш учебника на преподавателя, не можеш да си вземеш изпита. Тези учебници, разбира се, не бяха пригодени за хора лишени от зрение и затова искам да попитам в научния сектор, където също би могло да има авторски права, дали ще се покрива възможността хората да си намират учебници, за да могат да се квалифицират и да стават пълноценни членове на обществото. Благодаря. Danke, благодаря, колегата Регнер. Тъй като колегата Лихтенбергер и господин енгстрм вече поставихме вълнуват, имам едно кратко питане към вас, господин комисар да имате предвид по време на преговорите, че все пак става дума за човешко право. Взех е, думата, защото ми хрумват много примери точно сега по време на кризата и как е, става все по-трудно да се отговаря на изискванията, свързани с правата на човека, защото кризата всъщност е, доста от е, нещата ги е, деформира, а доста от нещата просто остават незадоволени като потребност. Е, и наистина трябва да е разбираемо, че трябва да се получи резултат от тези преговори и не би трябвало да се получава нещо като джунгла за да можем да разберем накрая това, което е, ни е необходимо, за да можем да е, упражним това право. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, господин председател. Ще започна от призива на госпожа Рекнер. Повтарям, аз лично съм се ангажирал с този въпрос. И вие сте наясно. Приех този ангажимент пред вас в пленарна зала и бях, трябва да призная, наистина впечатлен от единодушието и от атмосферата в пленарната зала на това заседание. Бях трогнат, развълнуван от тази атмосфера и не ми се случва често подобно нещо. Аз лично по редица причини се чувствам лично заинтересован от въпросите, които засягат хората с увреждания. Говоря по, работи по проекта за социалното предприемачество, чиято цел, както знаете, е да подпомага предприятия, които работят, например, за социалната интеграция, интеграцията на пазара на труда на хора с увреден слух, и преди три седми, няколко седмици посетих една фирма, която върши отлична работа, помагайки на хора с вреден слух отново да намерят работа. Казах вече, срещах се нееднократно с различните представители на издателствата и бях много трогнат от вашата реакция през февруари на пленарна зала. Благодаря също така и на кипърското председателство и на работата в съвета, последните заключения от съвета ясно показват, както и решението в Карапер, че сме вече на последната права преди постигането на окончателно решение. Господин Рехтенберг каза, че нашето положение е срам от гледна точка на милиони хора, които живеят с увреждане на зрението, аз съм напълно съгласен. Това е особено вярно в най-бедните държави. Преди малко ви представих а, статистическите данни. Няма да навлизам в подробности, защото не съм добре запознат с, с всички подробности. А и знаете, че в, в, при всички преговори някои елементи се пазят в тайна Госпожа Лихтенберг спомена въпроса за разпространението на различни територии. Госпожо Лихтенберг, ще разгледаме много внимателно въпросът дали дадено произведение е достъпно в формат достъпен за хора с увредено зрение. И също така дали това произведение е достъпно на достъпна цена. Напълно права сте. Трябва не само да наличие в съответния формат, но този формат да е достъпен на поносима цена. Изключението относно вноса на дадена територия ще е обвързано с условието съответният формат да не е наличен физически или да не е наличен на достъпна цена на съответната територия. От нататък трябва по прагматичен начин да се опитваме да прилагаме на практика това изключение. Както казах, насърчаваме издателите да увеличат предлагането на подобни формати, но пак казвам, изключението ще се активира автоматично в момента, в който се установи липсата на дадено произведение в формат достъпен за хора с увредено зрение на дадена територия. Един от колегите спомена една малка подробност, но всички знаем, че при подобни преговори няма малки подробности. Абсолютно всеки елемент може да блокира цялостният процес на преговори. Така че ние работим по всички подробности и аз а, а, вярвам, че всички организации, които работят с незрящи хора, ще разрешат по възможно най-коректен начин на този проблемен въпрос. Нямам отговор на този етап на въпроса за технологичната защита. Ако имам повече подробности, ще ви ги сведа до знание но мисля, че ако постигнем един добре уравновесен текст на договора, ще успеем да се справим и с въпроса за технологичките мерки за защита на съдържанието, което вие повдигнахте. Ще взема предвид и въпроса за форматите, които са достъпни в а, книжарниците, но не и в библиотеките. Действително не се бях сетил за този аспект, благодаря ви, че ми бърнахте внимание на него. А относно конкретните техники, които споменахте, предвидили сме набор от мерки, които слушат за надзора на дейността на издателите и факта, че те спазват изискванията, заложени в договора. Когато издателите не спазват своето задължение, са предвидени съответните санкции казвам и на госпожа Лихтенбергер, целта ни е да, да предвидим едно изключение, което да може да се прилага на практика. Тоест, всеки път гарантираме, че разпоредбите, които предвиждаме, могат да се прилагат на практика. Такъв е случай и с тези изключения. И в това се състои основната ни работа. Господин Стоянов спомена един въпрос, по който комисията поява много, много важен ангажимент относно ученето през целия живот и няма никаква причина научните произведения да бъдат по някакъв начин дискриминирани. Не виждам защо научната литература, която е по-сложна по своето естество и по-ценна в някаква степен, е, няма причина този вид научна литература да не бъде достъпна в съответния адаптиран за хората с увредено зрение формат. Благодаря за различните ви коментари и в най-кратки срокове ще ви ще се върна отново към вас с уточнения по повдигнатите от вас въпроси. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Frau Lichtenberger, Председателят благодаря. Кратък въпрос, госпожа Лихтенбергер. Господин комисар, казахте, ние ще се погрижим за това. Но какво стои за това местоимение? Ние. Кой точно ще отговаря за гарантирането на достъп, например? Кой след сключването на споразумението ще се погрижи за прилагането на разпоредбите, например за конкретни мерки по ценообразуването. Моето впечатление е, че няма нужда да изчакваме края на преговорите. В рамките на тези преговори аз и моите сътрудници, които водят преговорите от мое име по всички подробности в рамките на тези преговори, ще направим всичко възможно да предвидим разпоредби, които да гарантират с спазването на задължението от страна на издателите, когато тези задължения не са спазени, съответните санкции. Така че Европейската комисия, това сме ние. Под стоимението ми се крие Европейската комисия, която работи в сътрудничество с съвета. Благодаря ви, че отговорихте и на допълнителния въпрос. Благодаря ви за изложението по тази много важна тема която е от голямо значение и за всички нас тук. Преминаваме към становището на правната служба по темата за патентите. За някои от вас може би изненадващо, че отново включихме тази точка в дневния си ред, но зелените ни помолиха да се обърнем към правната служба с искане за нейно становище. Миналата седмица Проведохме заседание в Страсбург, на което присъства правната служба. Тогава не бе отправено такова запитване към нея. Бе отправено междувременно. За това решихме да поканим нейни представители днес. Сега давам думата на представителя на правната служба. Благодаря, господин председател. Ще бъда сравнително кратък, що се отнася до съвместимостта на регламента с член 180 алинея 1 на договора. Смятаме, че компромисното предложение на кипърското председателство представлява подобрение в сравнение с първоначалната идея, а именно член 6 до член 8 да бъдат изцяло заличени от предложението. Съгласно компромисното предложение, сега регламентът поне ще съдържа разпоредби по същество относно материалната закрила на патентите. Това е особено важно, за да може да се използва и член 118 като правно основание. Трябва да кажем също така, че това компромисно предложение не изчиства всички съмнения от правно естество. Едно основно такова съмнение е свързано с съдържанието и границите за закрилата на патента. Има препратка към патентния съд, която според нас е проблематична. Предложението на комисията и първоначалните резултати от тристранните разговори, а именно този аспект да се уреди в член 6 до, се, до член 8, според нас е вариантът, който ще доведе и до по-голяма правна сигурност. Но с удоволствие ще отговорим на ваши въпроси. по Госпожа Лихтенбергер. Благодаря за това пояснение. Аз миналия път Засегнах този въпрос по време на заседанието, обаче не беше дадена правната, думата на правната служба. Аз не знам какво е точно становището на правната служба, но както и да е сега. Второ, аз си пожелавам да разполагам с писмен документ, за да мога наистина да извърша проверка и контрол. И да имам достатъчно време за размисъл, за да може да дискутираме този въпрос. Моят въпрос е, да, вие казахте, че все още има някои опасения. Тези опасения, ако правилно ви разбирам, се отнасят до включването на тази материя в международен правен, правен договор или нещо друго. Аз е, също бих имала проблеми с подобно нещо. Ние в случая делегираме правомощия на органи, които така да се каже не са достъпни за внасяне на изменения от наша страна или поне не в тази форма, която за нас е необходима. Въпреки това, казахте вие, се е подобрила съвместимостта. Това е много важно и като се сравни с пълното заличаване на три параграфа, все пак е подобрение. Обаче, ако това известно подобрение не е, е добре е, базирано, не е, е добре регламентирано, ние ще имаме известен проблем. Второ, Възниква въпросът за правното положение на Европейския съд. И аз искам да ви попитам, или по-скоро да ви помоля, да е, направите изказване по тази тема. Дали този нов патентен съд ще бъде в известно отношение с Европейския съд – за да може да реагира на определени въпроси. Така че аз ви моля да дадете пояснения по тази тема. Благодаря. Председателят. Искате ли да допълните още нещо до, е, съда и, за съда и неговата компетентност? Накратко, този въпрос е свързан с първия. По принцип, патентният съд е длъжен да представя е, документи и сега е, защо е, в е, общностното право, в правото на Европейския съюз се подчертава ролята на патентния съд. Аз мисля, че това е въпрос на тълкуване от съда на Европейския съюз. И аз мисля, че решаващият въпрос тук, той е свързан с първия, доколко Европейският съд ще се занимава с материално патентно право в рамките на преодициални въпроси. И тук трябва да посоча, че е, според нас този въпрос все още няма решение. Може да се предполага, че е, може да бъде представен е, регламентът на Европейския съд, а той вече може да се произнесе относно тълкуването на европейското право, т.е. това, което е в регламента, обаче е възможно също СЕС да заеме следната позиция – регламентът да бъде тълкуван съгласно общностното право така, че когато се е, произнася този съд по регламента, той ще се произнася и по отделните детайли на патентната закрила, които са включени в е, националното право съгласно междудържавния държавния договор. Благодаря. Е, госпожа Лихтенбергер, ако мога, ще си послужа с един пример конкретен. Когато се предоставя патент, обикновено се има предвид е, и какво е предназначението му за софтуер или за нещо друго. И тогава кой как реагира? Аз трябва, като човек, който не е юрист, да мога да си обясня тези неща. Повтарям още веднъж, като а, не съдия в някои от тези съдилища, аз все пак би трябвало да мога да си представя процедурата. Благодаря. Я dazu würde ich sagen, da stellt сега, тук възниква въпросът на първо място, доколко се навлиза в европейското право. Само в този случай патентният съд може да внася преодициално запитване мисля, че а, трябва да се даде отговор на този въпрос. Има директива за биопатентите, няма директива за патенти по софтуер. Обаче на този отговор не, въпрос не може да даде отговори правната служба. Значи, ако е европейско право, то тогава имаме възможност за внасяне на преодициално запитване, ако не, не. Ние ще се спрем по-късно на този въпрос. Искам сега да благодаря на правната служба за подробния отговор на всички въпроси. И аз Продължавам да мисля същото, каквото и миналата седмица. Ако мога да мисля като докладчик, най-доброто винаги е враг на доброто. Така че за мен е най-важно да изпълним условията на член 118 и е, въпреки изказването на правната служба сега, аз не съм променил мнението си от миналата седмица. Колегата Балдасар, виждам го и него, че е тук. Не знам той как оценява този въпрос, но мисля, че ще имам възможност да се спрем на него. Uh, okay, die Überlegung war die. Председателят продължава. Сега а, мислим да изтеглим напред точката на госпожа Тейлър, но ни липсва един експерт, представител на комисията. Преди да минем към изслушването, моля, госпожо Тейлър, а, сега изтегляме вашата точка 14 преди... напред. Благодаря. Um, the... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви тази възможност накратко да ви представя моят доклад за достъпа на малки и средни предприятия до финансиране. Предложението на комисията цели улесняване на достъпа до финансиране на МСП и благодаря на господин Балдесар и мистер господин Сперони за техният принос. Знаете, че кризата имаше много силно възде... много силни последици за МСП и в частност достъпа им до финансиране. Целта на комисията е да улесни достъпа до финансиране за тези предприятия, че средица мерки, много от които са добре дошли. Аз предлагам допълнително обмислене на някои конкретни елементи от Комисията по економически въпроси. Един от вашите въпроси е трансграничното измерение на достъпа до финансиране, когато МСП се опитва да достигне до финансиране в държава различна от тази, в която са е тяхното седалище. Недостатъчно доброто познаване на МСП на европейското законодателство и а, сравнително ниските размери на заемите, които искат МСП и които банките не винаги са склонни да отпуснат, както и въпроси като дискриминацията при достъпа до финансиране. МСП в Европа са много различни и няма как едно единно решение да даде добри резултати. Ето защо смятаме, че в комисията трябва да се има предвид въздействието на всяко законодателно предложение върху МСП. Плана за действие на комисията поставя акцент върху рисковия капитал, но това е вид капитал, който не е достъпен за МСП. В плана за действие се предвиждат и альтернативни финансирания, като например колективното финансиране и други иновативни альтернативи за финансиране. Това е добра идея сама по себе си, но не винаги този вид финансиране е достъпно за МСП по законодателни и други причини. Друг повдигнат въпрос е, че много МСП не знаят към кого да се обърнат, когато не знаят как да имат достъп до европейско и национално финансиране. Понякога дори се нуждат от съвети как да избегнат фалит държавите членки за, с, с помощта на организациите, които представляват МСП, трябва да се да положат усилия за оказване на по-голяма подкрепа на МСП в това отношение. Благодаря ви. Благодаря. Някой желая ли да вземе отношение? Не. Благодаря на колегата за разясненията. Ще гласуваме по текста утре. Представителят на комисията за следващата точка все още не е тук. Какво да направим? Да започнем ли въпреки това? Добре, нека започнем с публичното изслушване на тема Европейски фундации. Ja, fangen wir mit dem anderen an. Ja, ist ja kein Problem. Also einer fehlt nach wie vor, nämlich der Eröffnungsredner, Herr Frohn все още не е сред нас първият ни оратор, господин Фрон, тогава той просто няма да открие, а ще закрие изслушването. Добре дошла на госпожа Роза Галего, председател на ДАФНЕ, мрежата на дарителите и фундациите в Европа със седалище в Мадрид. Добре дошъл на господин Франсис Шархон, председател на Центъра на европейските фундации и по-точно на Комитета по правозащитничество в Париж. Добре дошъл на Джон Риш от партнер е Пуентас Бергман в Лондон, на професор Ахим Зайферт от университета в Йена, юридическия факултет и на господин Фернандо Морено Сея, Фундация за социални проучвания и анализи. Малко по-късно към нас ще се присъедини и господин Фрон, представителят на Европейската комисия на Генерална дирекция Вътрешен пазар. Той е ръководител на отдел Корпоративно управление и социална отговорност. Ще започнем с госпожа Роза Галеко. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент за поканата отправена към ДАФНЕ, мрежата на дарителите и фундациите в Европа, за участие в днешното публично изслушване. Мрежата ДАФНЕ представлява 6000 фундации. Всички те са с обществено полезна цел. Това са фундации от 22 европейски страни – с работата си вече сме показали, че подкрепяме идеята за устав на Европейската фундация. Разполагам само с няколко минути и през тях ще се опитам да ви обясня защо е необходимо въвеждането на този институт сега. Мисля обаче, че преди това трябва да разясним защо дейността на фундациите е толкова важна за Европейския съюз и неговите граждани. Фундациите играят важна роля в канализирането на усилията от страна на частния сектор, насочени към обществения интерес. Фундациите са важни, тъй като представляват много организации и задоволяват много социални потребности, от права на човека до опазване на околната среда, от научно-изследователска дейност до области като образование, култура и заетост бенефициентите, които подкрепяме и заетостта, която създаваме косвено и пряко, също говорят за нашата значимост. Имаме също така и значим економически отпечатък. На нас се падат 150 милиарда разходи. Предоставяме заетост на пълен работен ден на 1 милион души в целия Европейски съюз. Секторът на фундациите се е разраствал постоянно през изминалите 20 години, въпреки економическата и финансовата криза. Добър пример за това е Испания. В Испания процентът на безработица се повиши от 11,3 през 2008 на 25,8% през 2012 година. За този период секторът на фундациите е разкрил в страната 70 000 работни места. Увеличава се и размерът на трансграничните дарения. По линия на нашата мрежа през 2011 година бяха дарени 7 милиона евро. И като се има предвид размерът на сектора, ми се иска да отговоря на един от въпросите, който бе поставен от участниците в настоящия процес. И въпросът е следният. Ако до сега сме се справили и без института на устава, защо ни е необходим той? Има два отговора на този въпрос. Първо, този институт ще ни помогне да разширим инициативите в полза на европейските граждани. Част от мисията на фундациите е да могат да извършват трансгранична дейност. Така те ще могат да се справят с въпроси в световен мащаб, като миграцията, социално-економическото развитие, върховите постижения в научно-изследователската дейност, правата на човека, околната среда и други. Фундациите все повече се стремят към трансгранична дейност. Все повече трябва да извършват такава дейност в името на обществения интерес. Въвеждането на устав ще намали значително административната тежест и разходите за административни процедури, например при учредяването на фундации. Към момента когато фундациите извършват трансгранична дейност, те се срещат с значителни затруднения и това се дължи на различните изисквания по националните законодателства. Те водят до загуби в размер от 100 милиона годишно. Това са разходи за консултантски и административни услуги. Сума, която се използва за подобни услуги, вместо да се разходва в обществен интерес. Има много примери за това, че отсъствието на статут е попречило на реализирането на европейски инициативи. <clears throat> И тези бариери и увеличените разходи по сделките де-факто намаляват и общия размер на средствата, с които фундациите разполагат. Например, фундациите често понасят разноски, когато трябва да се справят с различните законови и административни изисквания в държавите член. Те нямат достатъчно правна сигурност по отношение на това, че ще бъдат признати като фундация с обществено полезна цел в определена държава членка. Не могат също да преместят седалището си, ако учредителят премести своето местоживеене. Не са сигурни и за данъчния режим, на който ще бъдат обект. И в резултат от това дарителите проявяват все по-малко доверие към фундациите. С други думи, въвеждането на института на устава ще бъде решение на всички тези проблеми. Трябва да се предприемат действия от спешен порядък, особено като се имат предвид големите економически и политически проблеми към момента. В този момент е от значение всеки цент и всички значими участници, като например фундациите, трябва да имат необходимите инструменти, за да разходват ефективно средствата си. Статутът, уставът на Европейската фундация е идея, която приветстваме. Herzlichen Dank auch für die Kürze, also für die благодаря ви за това, че бяхте толкова кратка. Darstellung von Ihnen, Frau Gallego. И че направихте толкова синтезирано и конкретно представяне. Междувременно дойде и представителят на комисията, господин Фрон. Приветствам го с добре дошъл. Entsprechend lautstark. Знаем какво става в момента навън. Провеждат се доста демонстрации. Хората доста шумно се възползват от правата си под формата на свобода на митингите и събранията. Така че съм сигурна, че ви е било трудно да стигнете до тук. Благодарим ви, че все пак го направихте. Междувременно ще дам думата на господин Шархон. Мерси, <coughs> мадам Благодаря, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за поканата да участвам в това изслушване. В качеството ми на представител на Европейския център по фундациите, който вече повече от 20 години работи по въпросите свързани с правното и оперативна среда на фундациите в Европа, най-напред държа да подчертая подкрепата на нашия център и неговите членове за предложението, публикувано от комисията на 8 февруари относно устава на Европейската фундация. Ние смятаме, че това е едно добро, просто и ясно предложение и ние подкрепяме подхода на Европейската комисия който има за цел да улесни достъпа до устава, като едновременно с това гарантира високо равнище на прозрачност и надежност за бъдещите европейски фундации. За нас това е много важно. Смятаме също така, че това е един допълнителен инструмент в услуга на гражданите, който ще засили място на Европа в техния дневен живот. Бих искал също така да, да подчертая и елемента от предложението, които са най-важни за нашия сектор и които се надяваме да бъдат запазени в окончателният вид на регламента. Това са елементите са следните. Първо, Доброволният характер на предложението. Уствата трябва да бъде факултативен инструмент, който ще допълни съществуващите близо за 50 до 60 законодателни инструмента на национално равнище, без да цели да ги замести. Второ, европейското измерение на предложението, което трябва да избегне всякакво прекалено споменаване на националното законодателство, за да се гарантира хомогенност и последователност на правилата, свързани с Европейската фундация в Европейския съюз. На трето място, обществено полезната цел на европейските фундации, която е в услуга на гражданите на Европейския съюз. На четвърто място, трансграничното измерение дейността на Европейската фундация и определените размера на нейното имущество, които трябва да бъдат запазени през целият и период на съществуване. На пето място, достъпът, улесняване на достъпа до устава трябва да се улесни използването на този инструмент от гражданите, както за трансформиране на вече съществуващи фундации и други организации, така и за създаването екснихило на нови фундации гарантирайки най-високо равнище на прозрачност и отговорност. На шесто място, е, юридическата правната способност на Европейската фундация трябва да бъде максимално широка, за да може да се гарантира изпълняването на обществено полезната цел. На седмо място, равното третиране на всички европейски фундации и ровно и третиране с останалите фундации с обществено болезен интерес. И на последно място, тясното сътрудничество между компетентните национални отговори, отговарящи за надзора на европейските фундации. Някои елементи от предложението могат да бъдат доизяснени, като например обществен интерес, обществено полезна цел, дейности в най-общия смисъл. И също така някои изисквания трябва да бъдат доизяснени, в частност изисквания относно аудита. Нашият център изготви подробни препоръки и ще ги предостави на членовете на вашата комисия, ако пожелаете. Държа също така да подчертая, че в ежедневната ни дейност организацията, на която аз съм ръководител, La Fondation de France, се сблъсква с всякакви подобни проблеми от трансграничен характер. Това е и действителността на ежедневната дейност на центърът на фундациите в Европа. Ние редовно получаваме сведения за интереса към устава на Европейската фундация. Имахме 40 случая само през последните няколко месеца и има още много подобни. В заключение ще кажа, че за сектора на фундациите въпросът за устава не, не стои дали трябва да има такъв устав или не, а въпросът е кога той ще влезе в сила. Ето защо ние призоваваме Европейският парламент да направи всичко възможно устава на европейските фундации да бъде прият по време на сегашният мандат на парламента. Всяко забавяне за нас би било равносилно на прахосничество на средства и енергии. Енергия, която бихме искали да можем да използваме за осъществяването на проекти в общи интерес на европейските граждани и целия Европейски съюз. Благодаря ви. Думата има господин Ричис. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Гледната точка, която ще ви представя, е гледната точка на практик. Организацията, която представлявам е мултидисциплинарна. Тя извършва трансгранична дейност не само на територията на Европа, но и извън нея. Проявяваме разбиране към идеята за европейска фундация подкрепяме тази идея. Това е механизъм насочен към улесняването на трансграничната дейност на фундациите с обществено полезна цел, които извършват дейности на територията на Европейския съюз. Ще ви предложа нашата гледна точка на практици сред въпросите, които възникват за нас, има въпроси свързани с четири области. Първо, какво означава обществено полезна цел? Второ, трансгранична дейност. Държавите, към които е приложимо англосаксонското право и данъчното облагане. Вече бе упоменато, че Уставът на Европейска фундация ще бъде доброволен инструмент. Той няма да замени националната правна уредба относно организациите с обществено полезна цел. И това води потенциално до объркване, тъй като когато наред с националната правна уредба се установи и още едно определение на обществено полезна цел – то може някои организации да извършват дейност, които не са признати по националното право. И ще ви дам за пример Англия и Уелс. В Англия защитата на потребителите не спада към определението на обществено полезна цел по националното ни законодателство. И ако се установи организация, която работи в тази област, то тя ще извършва дейност паралелно с фундации, признати по националното законодателство, без да бъде обаче призната по националното ни законодателство. С други думи, ако искаме да изготвим едно приобщаващо общо европейско определение, то ще трябва да вземем предвид и онези хипотези, при които има сблъсък между европейската и националната правна уредба. И това въжи с особена сила и за данъчния режим. Вторият кръг от коментари, които искам да направя, е свързан с трансграничната дейност. Няма официално определение на трансгранична дейност. Ако една фундация получава дарения в повече от една държава членка, то може би тя би попаднала в обхвата на определението за трансгранична дейност. Това е нашата гледна точка, но въпросът трябва да се изясни. И сега ще се спра върху попечителствата с благотворителна цел. Това е инструмент или институт, който е познат в държавите с англосаксонско право. Подобни попечителства извършват обществено полезна дейност, но не притежават правосубектност. Не могат, с други думи, да извършват трансгранична дейност. Като се има предвид, че подобни структури съставляват голяма част от сектора на благотворителната и обществено полезна дейност в страните с англосаксонско право, би било добре инстру институтът на Европейската фундация да е приложим и към тях. Би трябвало да е възможно подобни структури да бъдат признати като фундации, така че да могат да извършват и обществено полезната си дейност. Това е техническа подробност, която обаче според мен е важна. В писмения текст визирам и конфликта на интереси, който е уреден в член 32 от Устава. В различните държави членки може да са установени различни практики във връзка с организацията и управлението на фундациите. Нерядко в Обединеното кралство управителният съвет на фундациите се състои от членове на едно семейство и това не води до конфликт на интереси. Накрая ще се спра върху данъчното облагане. Данъчните режими са от особено голямо значение с оглед на ефективното действие на устава. В писмения документ изтъквам, че става дума не само за облагане на доходите, но и за хипотези свързани с наследяването. Понякога наследеното имущество се облага с данъци в повече от една държава членка. Взаимното признаване на даренията, направени към европейски фундации, би било много полезно с оглед на трансграничните дарения. Ще се насърчат трансграничните дарения. Ще се спра върху понятието обществено полезна цел. В някои случаи, ако се приложи незадължителният модел, който не залага на най-малкия общ знаменател, то може би това няма да е ефективно може една фундация да бъде приравнена с фундация, която не е призната по националното законодателство. И така няма да може да се възползва и от данъчните облегчения, които са предвидени. Нека за това по-скоро разчитаме на съдебната практика, най-вече на решенията на Европейския съд по делата Штауфер и Хайн Перше. Така фундациите ще могат да извършват и по-ефективна трансгранична дейност. Това бе всичко от моя страна, господин председател. Благодаря. Благодаря на господин Ричи. Веднага ще дам думата на господина до вас, професор Зайферт. Госпожо председател, благодаря ви много за поканата. Уважаеми дами и господа депутати, искам по време на това изслушване да изтъкна един особен аспект само, а не да говоря за Европейската фундация като цяло. Моето изказване ще бъде посветено на въпроса участие на наетите лица в Европейската фундация. Това е аспект, който вие познавате във всички европейски наднационални правни форми. Сега, предложението на комисията в член 38 и 39 е една рамкова уредба, която урежда най-вече въпросите, свързани с уведомяването на представителите на работниците в рамките на Европейската фундация. Е, представителство на е, работниците е, трябва да кажа, че това са и представители на лицата, които работят на доброволни начала в фундацията. Тук става дума не за участие в органите на фундацията. Ако ми позволите, ще направя някои коментари. Първо от съвсем конкретен характер във връзка с рамковата уредба в член 38 и 39 и след това ще кажа нещо във връзка с въпроса за правото на участие в органите на фундацията. В член 38 и 39 се съдържат, подобно на Европейската директива за работническите съвети, разпоредби за уведомяване на работниците и техните представители във връзка с социални и економически въпроси от централно значение в Европейската фундация, които могат да окажат въздействие въздействие върху е, тяхната работа там. Когато погледнете разпоредбата на член 38, ще видите, че приложното поле всъщност е, се обвързва с две прагови стойности, 50 работници като цяло и е, втората прагова стойност в две различни държави, 10 е, работници, които да работят в тези фундации. И е, аз мисля, че в сравнение с Европейското акционерно дружество, където нямаме такава такава уредба за изслушването и уведомяването и има смисъл в случая точно тази уредба, когато става дума за преследване на обществено полезна цел, а не търговска цел. Така че в случая ние трябва да предвидим една по-висока прагова стойност, например 50 наети лица или работници. Е, и е, тук вече можем да направим добра връзка с е, директивата от 2002 за информиране и консултиране и смятам, че това наистина е смислено. Що се отнася до следващият аспект на уведомяването и изслушването, възниква въпросът как органът за изслушване и уведомяване, Европ ще бъде създаден. Имам предвид Европейският работнически съвет. На мен ми се струва като цяло, че предложението на комисията е смислено, а именно да нямаме много претрупана уредба и да е, нямаме много препратки към е, директивата от 2009. А, така че най-общо за този устав може да се каже, че той трябва да съдържа много по-прости разпоредби по отношение на уведомяването и слушването. Уредбата на член 30, е, разпоредбата на член 38 алинея 2 ми се струва много подходяща. Това, което ми липсва е, е липса на уредба на санкциите в случаите, когато създаването на е, Европейски работнически съвет не се предвижда така, както трябва да бъде. И според мен е, би било добре тук да се позовем на член 12, алинея 2 от регламента за Европейското акционерно дружество, който предвижда, че Вписването в регистъра на Европейското акционерно дружество може да се извършва само тогава, когато условията по отношение на е, създаването на представителен орган се предвижда и е, тези условия са спазени. На мене ми се струва, че не е кохерентно такава разпоредба да липсва в устава на Европейската фундация. Член 23 от предложението на комисията, според мен, трябва да се доразвие в тази посока и то по а, начин, който да предвижда създаване на цялостна система от санкции. Що се отнася до предмета на изслушването и уведомяването, мисля, че не е необходимо да говоря много. В крайна сметка тук се прилагат принципите на европейските работнически съвети, съгласно съответната директива. Но това, което ми се струва по-важно е въпросът за участието на работниците, т.е. на наетите лица в органите на фундацията. Член 38 и член 39 не съдържат разпоредби в този смисъл и ако погледнем съображенията от преамбюла и най-вече мотивите във връзка с устава, ще установим, че комисията до толкова не е, е видяла необходимост от е, е, уреждане на тази материя, защото фондациите, за разлика от акционерните дружества, не включват право на участие на персонала в нито една държава членка. Обаче, като направим един сравнителен правен анализ, ще установим, че Например, ако вземем а, германското а, право за участие на персонала а, на Люксембург, Франция и така нататък, ще видим, че фундацията като правна форма не предвижда участие на персонала в управителните и надзорните съвети. Има някакви наченки на това в австрийското право, член 110 от Конституционния закон, в датското и финското право има някои моменти, които уреждат участието на персонала, но аз приемам, че в случая става дума за различна уредба на тази материя, не само по отношение на интензивността, т.е. на наситеността на тези разпоредби, но и на техния предмет. И дори този поглед в различните правни системи на държавите членки показва, че е на лице необходимост от създаване на уредба, за да се попречи преобразуването на фундации по националното право в Европейска фундация да се използва за това а, да а, се избегне правото на участие на персонала, така че според мен тук е необходимо внасяне на подобрения и според мен предложението на комисията съвсем лесно може да бъде обвързано към действащите разпоредби, най-вече към а, правната уредба на Европейското акционерно дружество, така че в този случай ние бихме могли по отношение на участието на персонала в управлението да създадем известна степен на кохерентност можем да предвидим право на страните да преговарят за участие в органите на фундацията. Как точно ще изглежда това е въпрос на преговори. Дали ще има надзорен съвет, т.е. съвет на фундацията или ще има още по-широки правомощия за участие в управлението този въпрос остава открит. Накратко, аз мисля, че предложението по отношение на уведомяването и изслушването е приемливо, с изключение на член 12 от устава. Мисля, че тук трябва да се включат тези неща, а по отношение на участието на персонала в управлението на фундацията са необходими допълнения. Благодаря професор Зайберт. Сега Фернандо Морена от Мадрид. Много благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте нашата фундация ФАЕС, фундация за социални изследвания и анализи, да вземат участие в това изслушване. Ние винаги сме подкрепяли изследванията, чрез изследванията на нашата фундация това предложение. Целта ни е да гарантираме, че рамката, управляваща фундациите, може да бъде разширена, за да обхване всички фундации, които действат на европейско равнище. Чрез това предложение може по-добре да се възползваме от възможности на единия пазар 20 години след създаването му, но това предложение ще даде възможност също така европейските граждани, европейското гражданско общество да се помири един вид с единния пазар, чието правилата не познава достатъчно добре и в крайна сметка да започне да се възползва от единния пазар. Сега ще си позволя да направя няколко препоръки, като целта е да изясним някои конкретни практически аспекти на проекторегламента. регламента. По този начин ще допълня казаното вече от колегите. Първо по въпроса за прозрачността. Би било уместно, освен на е, националните регистри, да съществува и списък, който да е достъпен за гражданите, достъпен чрез интернет, например, списък, в който да, съдър... да съдържим информации за всички европейски фундации, и всеки заинтересован да може да консултира тази информация. Трябва също така много ясно да се уточни, че освен постановяването на разходите, е забранено всякакъв вид преразпределяне на печалбите. Това е записано ясно в член 5, тъй като там се говори за обществено полезна цел. Но според мен Европейската фундация като организация с нестопанска цел трябва ясно да бъде характеризирана в регламента. Казва също така, че националните компетентни органи трябва да гарантират надзора за фундациите съгласно регистъра, в който те са записани. Но в Испания, например, имаме национални регистри, имаме и регистри по отделните провинции, така че трябва ясно да се обясни кой точно е отговорният компетентен орган, съгласно зависимо от спецификите на отделните държави членки. Относно член 32 и 2 казва се, че не може да се уча... че в управителния съвет не могат да участват учредителите или а, членове на семейството на учредителите на тази фундация. Но това може да доведе до несправедливост. Например, една фундация а, която е посветена на борба с редки болести, а, не би трябвало да съдържа разпоредба, която да не позволява на членове на семейството на болни от съответното заболяване да участват в а, управителния съвет. Аз смятам, че е по-уместно да се запише в параграфа 3 на член 32, че може да има евентуален конфликт на интереси между личните им интереси и интересите на фундацията или евентуално лични а, стопански дейности на съответните лица. Следващият въпрос е свързан с доброволците Вече беше споменати от колегите. В Испания няма законодателен инструмент, който да а, регулира труда, който се извършва от а, доброволците. Трудно ще ни бъде да приложим членове 300 и 39 в е, Испания. Затова бихме предпочели тези разпоредби да бъдат заличени. Това е един вариант. А, друг вариант ще бъде да се постигне споразумение между фундациите и доброволците за естеството на тяхните отношения. И накрая, какво ще се случи с имуществото при а, при евентуално ликвидиране на Европейската фундация. В член 44 се казва, че имуществото се прехвърли към друга фундация с сходни обществено полезни цели, но няма никакво уточнение къде трябва да е седалището на тази фундация. Затова ние искаме да се уточни в регламента, че съответната фундация, която е бенефициент на прехвърлянето на имуществото трябва да е записан, регистриран в Европейския съюз и в същата държава член, където е била регистрирана фундацията, която е ликвидирана. Благодаря ви. Благодаря. Накрая ще дам думата на господин Мартин Фрон, заместник ръководител на отдел в Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Вашата колега любезно обясни защо закъснях. Явно бях подценил броя на тракторите на Рио де Луа. Благодаря ви също така за това, че развенихте и последователността на изказванията. Това е добре, тъй като до момента чухте гледните точки на представители на редица независими организации. Те всички подкрепиха предложението на комисията. Нещо, което ни се случва рядко и ме радва. Явно предложението ни отговаря на потребностите на сектора. Госпожа Галего много ясно обясни защо това предложение е важно – Няма да скрия от вас, че държавите членки в разговорите си с нас нерядко ни питат дали действително ни е необходим този законодателен акт във времена на економическа криза. Госпожа Галего ясно отговори, че ни е необходим и обясни защо. Бяха направени много подробни предложения за усъвършенстване на предложението ни. Разбира се, ще ги отчетем. Ще ви изложа предложението на комисията, като го поставя и в съответния контекст. И накрая, ако имаме време, ще се спра и върху казаното до тук. Първо, какво се съдържа в предложението. След това конкретно ще се спра върху предложението за устав на Европейска фундация. И накрая ще ви изложа какво сме постигнали до момента. Преди изготвянето на предложението направихме анализ. Резултатите от него съвпаднаха и с резултатите на анализа, извършен от сектора. Става дума за много значими суми и за много служители, да не говорим и за обществено полезната цел на тези фундации, т.е. за ползата, която проистича от тях за широката общественост. Опитахме се да установим колкото се може повече факти, да направим колкото се може повече анализи. Един германски университет извърши технико-економическо проучване. Опитахме се най-вече да си отговорим на въпроса защо е необходимо това предложение. Вписахме го в контекста на консултациите за акта за единния пазар 1 и фактът, че предложението е част от акта за единния пазар показва, че той е много важно за комисията. Поддържаме постоянно връзка както с фундациите, така и с компетентните национални органи. Госпожа Галего ясно изложи проблемите, пред които са изправени фундациите, най-вече когато желаят да извършват дейност в повече от една държава членка – една странична бележка. Бе повдигнат въпросът за определението на обществено полезна дейност. Според нас то трябва да е по-широко и да обхваща и набирането на средства в други държави членки. Така ще се осигури и трансграничният елемент. Бяха споменати разходите и липсата за сигурност. Много трудно е да се даде количествено изражение на разходите. Стана дума за около 100 милиона евро. Това са загуби за фундациите, средства, които те не инвестират в обществено полезната си дейност, а вместо това в събирането на информация и други услуги, които са им необходими, за да спазят съответните процедури. Трудно е също така да се набират средства от дарители в други държави членки поради затруднения, свързани с данъчните режими. Ще се спра върху това по-нататък. На какво се основава предложението? То включва няколко основни елемента, които според нас трябва да бъдат запазени към момента е видно, че няма да има проблеми с тяхното запазване. Първо предлага се единна европейска правна организационна форма. Инструментът ще е на доброволни начала т.е. ще могат да се възползват от него само онези, които желаят. Той няма да замени националните правни уредби. С други думи, инструментът ще съществува паралелно с националната уредба. Така ще се отчетат особеностите в някои държави членки, като например в Обединеното кралство и Ирландия. Те ще могат да запазят своите специфични, добре установени вече структури. Беше опоменато също така, че има много дълъг списък с обществено полезни дейности, т.е. не сме избрали подхода на най-малкия общ знаменател. Разгледахме този въпрос и установихме, че ако искаме да приложим подхода на най-малкия общ знаменател, то много ще стесним приложното поле на текста. Затова отчетохме обществено полезни дейности, които се извършват в мнозинството от държавите членки. Да се надяваме, че в добавка към този специален инструмент, държавите членки ще приемат нашия списък, въпреки че той не винаги се покрива с това, което е установено на национално равнище кои са основните изисквания за установяването на този инструмент. Първо, структурата трябва да извършва само обществено полезна дейност, трябва да извършва дейност в поне две държави членки или да възнамерява да извършва такава. Има изискване за минималния размер на имуществото. Той следва да е 25 000 евро. Кой може да учреди Европейска фундация и как може да направи това? Виждате списъка на този екран. Има много различни възможности. Ако по националното законодателство не е уредена една от тези възможности, то няма да е възможно, ако, извинете, не е възможно да се създаде фундация по националното законодателство, по един от тези критерии няма да е възможно да се създаде и Европейска фундация. Какви ще са ползите от устава? Опитваме се да разрешим проблемите, които бяха споменати до тук, като например да намалим размера на разходите и да увеличим правната сигурност – с инструмента се цели да се създаде и европейски имидж на фундациите, да се осигури прозрачност, както и автоматичното прилагане на недискриминационни данъчни режими. Това е особено важно тъй като вече няма да се разчита единствено на съдебната практика на Европейския съд. Няма да има особено голяма намеса в националните законодателства, просто ще се предвиди равнопоставено третиране. Няма да е необходимо държавите членки да правят големи промени в националните си уредби, като предвиждат специфични разпоредби за Европейската фундация. Няма да се спирам в повече подробности върху данъчните режими, тъй като нямаме време. Какво сме постигнали до този момент? По време на датското председателство, в първата половина на тази година, бяха проведени две срещи. Първоначално държавите членки оказаха съпротива, но в последствие постигнахме голям напредък. Състоя се още една среща по време на кипърското председателство, на която директивата бе обсъдена подробно, член по член. Държавите членки бяха положително настроени. Предстои още една среща на 5 декември, която ще бъде посветена най-вече на данъчните режими. И със сигурност ще бъде много интересна. Това е в общи линии постигнатото до тук в работата ни с държавите членки. Всички те много държат на своите специфични национални уредби, на това да се отчете тяхното специфично положение, но в случая говорим за Европейска фундация, т.е. няма да можем да отчетем всички национални особености. Разбира се, държавите членки не желаят да се разделят с режими и структури които вече са установени. Ще видим какви резултати ще постигнем на срещата на 5 декември. До момента работихме в много положителна и градивна атмосфера. За повече информация можете да се консултирате и с страницата ни в интернет. Благодаря, господин Фрон. Сега преминаваме към въпросите. Първо искам да дам думата на докладчика. Искам изрично да благодаря на експертите и на представителя на комисията. Наистина им благодаря много за този толкова богат обзор по темата. Комисар Бърние не само е, на мен, но и в тази комисия и на други места също ясно е представил колко важно е за него да се насърчават на европейско равнище дружествените форми, които предвиждат е, също и е, прилагане спрямо сдружения с идеална цел. Имам някои въпроси към експертите и бих е, искала да ги посоча поименно. Госпожа Галего, въпрос към вас. Вие много впечатляващо представихте по каква причина, или по-скоро по какви причини тези, които практически са засегнати, ще трябва да подчертая трансграничния елемент на Европейската фундация. И тук е, искам да кажа нещо е, провокативно. Е, Имате ли конкретни примери или а, не? Защото понякога а, липсват конкретни примери за това, защо до сега това не е направено. Вие посочихте причините, но можете ли да посочите и конкретни примери с национални фундации, които биха казали, че за тях това е възможност да а, използват нова европейска дружествена форма. Към господин Ричис искам да насоча въпроса дали той вижда опасност в това една фундация повече или по-малко да се крие зад посочената от нея цел. Вие говорихте за обществено полезна цел и за трудността да се даде дефиниция на това понятие. За това искам да ви попитам как си представяте подобна дефиниция и къде бихте могли да установите проблеми за това че дадена фондация, която се декларира като организация с обществено полезна цел, всъщност не преследва изцяло такава цел. Въпрос към професор Зайфер. Вие казахте, че праговите стойности имат е, смисъл, защото става дума за обществено полезна цел. Говорихте също за кохерентност много често и въпросът ми е дали е, зад дали не противоречи на идеята за кохорентността, ако в различните европейски и дружествени форми се предвидят различни прагове и дали при това няма да се получи объркване. Аз искам да посоча още нещо. Ако тази европейска дружествена форма не предвижда прилагане на правилата за участие на персонала, то тогава при една европейска фундация, където не работят хиляди хора, става дума все пак за по-малки колективи, когато говорим за фундациите. И е, тази цифра 50 е, наети лица, може би въобще няма да може да се приложи. И още един въпрос, който всъщност не беше разгледан в смисъла, който аз имам предвид. Това е въпросът е, за е, фирмените регистри, за търговските регистри. Ние имаме връзка между бизнес регистър, т.е. между фирмените регистри и е, тя съществува сравнително отскоро. Имах разговор с представители на съвета и установих, че има известна дистанцираност по отношение на допускането на вписването на тази европейска форма на фундация в националните регистри, защото това би породило друго правно действие. И за това аз искам да ви попитам, имате ли информация в тази връзка. Благодаря. Госпожа Гитерас, след това колегата Десграндес. Благодаря, господин председател. Две неща ме вълнуват особено, след като чух тези изказвания. Всъщност три са нещата, които ме вълнуват най-много. Тези документи са създадени с цел като че ли някой иска да излъже някого, че някой иска да спечели от тези фундации. Сега, когато проведем проучвания за европейските фундации и установим каква ще бъде ползата им за обществото, едва ли можем да опрекнем някого, че е, иска да освои незаконно средства. В условията на криза тези фундации извършват огромна полезна работа. Аз мисля, че за гражданското общество и за фундациите има нужда от много повече пространство, поради което смятам, че признаването от страната на комисията липсва в този документ признаване на задачите на много фундации. Какво примерно те правят в сферата на изследванията и развойната дейност. Има, например, проекти в Средиземноморието, които се провеждат от фундации, които могат да вършат много полезна работа. Това са и фирми, които участват, обаче всъщност нямат достъп до средствата, които предлага комисията и трябва да бъдат по-добре информирани. Или пък, например, в сферата на здравеопазването. Тук вие бихте могли да дадете много голям принос в сферата на изследванията. Член 32, по него вече беше казано нещо. Е, тук се съдържа разпоредба за конфликт на интереси и е, от нея може да се засегне и парламента. Фундациите, които аз познавам, е, са най-често фамили, фамилни семейни фундации. Е, фактически фундации, в които едно семейство е, внася частното си имущество. И е, те се явяват и попечители на фундацията и това е отбелязано и в е, завещанието много често. Те управляват имуществото на фундацията, имам предвид семейството. И да се месим тук ми се струва неправилно, защото много фундации просто ще бъдат закрити. Това се отнася и за други е, форми на сдружаване. Има големи фирми, не искам да посочвам имена, които са много е, е, великодушни и е, може би тук е, може да се породят конфликти на интереси. Много по-ясно трябва да се посочи какво правят фундациите, какъв е предметът им на дейност и на кого са в полза. Понякога една фундация се учредява от семейство, понякога фундациите са много успешни в тяхната дейност и включват и други граждани. А в член 32 е, целта е погрешна. Там се изразяват известни съмнения, които според мен са неоснователни. Но, както ви казах, това се отнася за цели семейства, които е, внасят имуществото си в тези фундации. Благодаря. Следващият оратор. Много благодаря, господин председател. Аз смятам, че изказванията на нашите гости, както и на представителите на комисията, ни показват колко големи са възможностите на това много, много предложение. Госпожа Регнер ще ни представи своя доклад. Аз съм докладчик в Сянка и много внимателно си отбелязах всичко казано днес, до момента. Както каза и колегата преди мен, всеки път, когато говорим за фундация, говорим и за участие на гражданското общество и затова е важно да чуем и мнението на самото гражданско общество. Наистина би било много погрешно да действаме, да вземаме решения, без да изслушаме опита и гледната точка на хората, които са се сблъсквали с трудности и които ежедневно трябва да се справят с различни пречки пред дейността на, на своите фундации. Според мен различните изказвания, които чухме днес, показаха, че до голяма степен има съгласие и съгласие относно необходимостта да се създаде устав на Европейската фундация, да се избегнат трансграничните проблеми, желанието за засилване на ефективността и възможностите за действие на този вид фундации. Но също така, безспорно, съществува проблем относно предложената правна форма, защото тази предложена правна форма може да доведе до проблеми с съществуващите в момента правни инструменти в съответното национално законодателство на държавите членки. Един от гостите ни спомена въпроса за данъчното облагане. Ясно е, че има сериозен сблъсък между националните данъчни системи и данъчните облегчения, които са предвидени в проекта регламента. Трябва да сме напълно наясно, че една от основните цели на фундациите е да разполагат с много ясна правна рамка и много голяма правна сигурност, за да могат да изпълняват своята, своите цели, а именно общо, обществено полезни цели. И това е основната ни цел, това е основната цел на това предложение, гарантиране на правна сигурност за фундациите и се надявам комисията да успее да отговори на нашето искане да ни предложи регламент, който да постига именно тази цел. Друг много важен елемент е необходимостта да гарантираме пълна прозрачност при дейността на фундациите. Прозрачността е жизненно важна, защото в противен случай започват да се появяват подозрения, че фундациите може би се използват за укриване на данъци, например, или най-малкото, че средствата, с които разполагат фундациите, не се използват по възможно най-добър начин. Затова прозрачността и отговорността трябва да са много ясно разписани в регламента и да няма никаква възможност за съмнения относно факта, че фундациите действително работят за изпълняване на обществено полезните им цели. Въпросът за регистрите, да, те са важни. Би било добре да има един общ регистр, с който гражданите лесно да могат да установяват кои са европейските фундации и съответно за а, вътрешната уредба на фундациите, членовете на управителните съвети и т.н. Трябва да сме сигурни, че фундациите са ефик... действат по ефективен начин, като едновременно с това се контролира заплатите, които те да, предоставят на своите служители, например. Всичко и тези въпроси трябва да, да бъдат много ясно разписани в уставите на съответната фундация. Друг важен въпрос е повдигнатият вече въпрос за участието на нетите лица. Важно е, че доброволците играят важна роля в сектора на фундациите, но трябва внимателно да се замислим дали наистина доброволците трябва да участват в управителния съвет на фундациите и в работническите съвети се опитваме да мислим прогресивно в Европа и трябва да имаме прогресивно отношение към участието на доброволци в управителните органи на фундациите. Но все пак ми се струва, че тук трябва да бъдем по-внимателни, защото включването на доброволци, вместо да засили демокрацията, може на практика да затрудни функционирането на фундациите. Отбелязах си пак, казвам много внимателно всичко казано до момента. Още веднъж искам да благодаря на всички участници в това изслушване. Техният принос беше много ценен. Разбираме, че представителите на сектора все още имат традиция притеснения и ние трябва да си ги отбележим. Предполагам, че докладчиката ще ги вземе предвид. Аз в качеството си докладчик в Сянка ги взех предвид и ще направя всичко възможно този амбициозен проект на комисията да постигне своите цели. Благодаря ви. Ja, ich bitte zunächst zu entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin, aber mein... Колегата Тайн. Съжалявам, че закъснях, но трябваше да присъствам на заседание на друга парламентарна комисия, в която членувам. Аз съм докладчик по темата от името на либералите. Приветствам предложението на комисията. Много е важно, според мен, разпоредбите в член 32 да са строги, в това число и по отношение на семейните фундации. Семейните фундации в много малка степен подлежат на държавен контрол. Допуска се, че управителният съвет спазва закона, но мисля, че когато става дума за дарения и за ограничен държавен контрол, трябва в Европейския инструмент да се предвидят строги разпоредби. А управителният, извинете, съответното семейство може да реши да учреди фундация и по силата на националното законодателство. Европейската фундация не е задължителен инструмент. При всички положения приветствам настоящата редакция на член 32. На що се отнася до участието на служителите, на практика този проблем не е особено значим, затова не мисля, че той трябва да бъде уреден в настоящия текст. В противен случай ще има проблеми с държавите членки. Не мисля, че трябва да си създаваме допълнителни проблеми с държавите членки. Защото проблемът на практика не е особено съществен. Въпрос във връзка с данъчното облагане. Колегата вече подробно говори за това. Въпросът ми е следният. Седалището на фундацията следва да е само в една държава членка. Там тя трябва да е обект на равно третиране, що се отнася до данъчното облагане, т.е. трябва да бъде облагана както и националните фундации. Знаем обаче, че в Великобритания се учредяват повече фундации, отколкото в Германия. Какво мислят нашите експерти? Вероятно ли е според тях в бъдеще европейски фундации по данъчни съображения да се учредяват само в определени държави членки? Или смятате, че няма такъв риск? Че новоочредените фундации ще бъдат разпределени по-равно в отделните държави членки. Поставям ви този въпрос и в качеството си на нотариус. Благодаря, това бяха въпросите. Сега мога да дам думата на експертите. Колегата Макс не бях го включил в списъка. Благодаря. Извинете, господин председател. Понякога вдига много шум, понякога си мълча. Но сега първо бих искал да благодаря на всички докладчици в изслушването и то от все сърце за това, че те наистина ни предложиха своят богат опит и ни помогнаха за да можем да разберем по-добре тази материя. Благодаря ви за а, това изказване. Искам да кажа, че се гордея, че моите съотечественици този път бяха представени толкова силно. Затова още веднъж искам да ви благодаря е, най-сърдечно. Това се отнася и за моите колеги депутати е, Кристина Готиереса и други. Виждам, че е, наистина всички разполагат с много голям опит и знам също, че докладчикът внася много от своя опит. Искам да изпълня ползвам възможността, за да направя едно малко допълнение. Това чух както от един от докладчиците, така и от един колега. Съгласен съм с казаното от преждеговорившите, че става дума за това да бъде оценен по достоинство приносът на фундациите, да се предвиди специална правна форма, също така и да се отрази това в правораздавателната практика. Това, че фундациите наистина дават голям принос. Е, наистина е така. Е, искам обаче да посоча е, нещо и смятам, че съм избрал подходящия момент за това. Ние би, не би трябвало в общностен документ да предвиждаме един единствен регистр или повече регистри в държавите членки. Например, в моята страна има повече от един регистр. ще има децентрализиран е, регистър на фундациите, който няма да бъде еднакъв във всички държави членки, но пак ви казвам, смятам, че това е опасно. Как да се изразя? Аз разбирам предложението, защото целта е да се избегне конфликт на интереси, обаче според мен в едно предложение което разглеждаме тук заедно с съвета, ще трябва да се предвиди възможност да е, решим или едното или другото. И точно това е опасно. Аз мисля, че по принципа на субсидиарност държавите членки биха могли да вземат решение. Ако ние обаче вземем решението, примерно да има само един единствен регистр с онлайн достъп, тогава това би имало големият недостатък, че ще се породят напрежения в екип, където не би трябвало да има напрежение, защото всички всъщност трябва да се да са в състояние да изразяват съгласие с направените предложения. Ще се възникне, е, ще възникне една погрешна полемика и според мен това е изключително опасно. Периколосо, както се казва на италиански. От друга страна, е, аз споделям анализа на експертите, защото той е много добре изготвен, поне това, което чух тук и но въпреки това смятам, че е важно тази точка да намери необходимото внимание, защото на пръв поглед тя изглежда неважна, обаче в Испания може да се окаже много важна. Отделните региони при нас следят много грижливо правомощията, които получиха в рамките на държавната реформа. И разбира се, това се отнася и до правата, свързани с фундациите. Както казах, 100% съм съгласен с чутото до сега. Не съм експерт, аз съм по-скоро свидетел и за това искам да направя този малък нюанс. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега преминаваме към отговорите на експертите. Давам думата първо на госпожа Галего. Много благодаря, господин председател. По въпроса, зададен от госпожа Регнер, за нещастие, много трудно може да има регистър на нещо, което никога не се е случило. А, такова е положението в момента. Можем да вземем предвид фундациите, които поради средствата, с които разполагат или по други причини продължават да действат в няколко държави членки и те могат да ни споделят опита за трудности, които се сблъскват. Имаме опита, например, на една испанска фундация, която искаше да създаде филиал на своята фундация в Португалия, но нямаше тази възможност съгласно на португалското законодателство и се наложи да създаде нов, нова фундация в Португалия, но минималните средства, които се изискват за това според португалското законодателство е 250 000 евро. Имам и друг пример с една португалска фундация, която в момента има филиали в Обединеното кралство и в Франция, като за целта се наложи да създадат нови фундации в двете държави. Това може да си позволи една от най-големите фундации в Европа, но очевидно подобно нещо не могат да си позволят много други фундации. Така че, както казах, не сме наясно с, всички действия и всички фундации, които може би ще да бъдат създадени, ако устава вече съществуваше. Но имаме някои примери, разполагаме с а, информация, достъпна на нашата веб страница за фундации, които са успели да развият своята дейност чрез по-големи средства и са успели да преодолеят различните трудности. Бих искал също така да ви дам малко повече сведения, с които разполагаме в отговор на въпроса на госпожа Тайн. Тоест въпросът е къде в момента се учредяват фундациите. Направихме проучване за брой фундации, които се учредяват ежегодно и съгласно тази информация в Германия над 800 фундации са били създадени през последната година. То защо ние сме убедени, че фундации се създават и учредяват из целият Европейски съюз и не смятаме, че в това отношение има някаква заплаха или някакъв проблем с това къде ще се създадат европейските фундации. Благодаря ви. Благодаря. Думата има господин Шарон. Мисля, че повечето важни елементи вече бяха споменати, така че съвсем накратко ще отбележа, това предложение отговаря на реално съществуваща потребност. От моето създаване на Европейският център за фундациите се научихме да си сътрудничим помежду си. Така, например, работим с пет фундации по конкретен въпрос, конкретен проект, свързан с Тунис но за да може да се осъществи това сътрудничество, трябваше всеки да намери механи... собствен механизъм, тъй като нямаме общ механизъм. Освен това, както вече казахме, имаме дарители, които искат да, де... да развиват дейността си в повече от една държава членка и ние не знаем как да отговорим на тяхното желание. Не знаем как да им помогнем, за да могат те да продължават своята дарителска дейност и в Белгия, и в Франция, и в Испания, например. Мисля, че това е въпрос, който засяга пряко въпроса за европейското гражданство. За това е европейско гражданство, което искаме да развиваме днес. Както госпожа Райнер каза, европейските граждани се нуждаят от голям набор от инструменти на тяхно разположение. Някои са кооперативи, други са взаимоспомагателни дружества. Ние, нашия център работи с фундации. И забелязваме, че има все по-голям интерес от страна на различни фундации да могат да развиват дейност в повече една държава членка. Благодаря ви. Но има господин Ричес. Благодаря. Ще се спомням няколко въпроса. Първо е въпрос за нуждата от последователност. Както спомена и госпожа Токладчикът, има различни семейни фундации, които имат имущество, в няколко държави членки и вероятно те търсят някакво единно решение за техните благотворителни организации и може би е важно за тях наистина, за да могат да действат по-ефикасно, да имат един правен инструмент. Искам да се спомня на въпроса дали фундациите могат да се използват като средство за злоупотреби. Според мен отговорът е, че ако фундациите се управляват на национално равнище, вече съществува такава заплаха по отношение на националните фундации с обществено полезна цел. Трябва действително да се загледате с, с, в системата на местните или регионални регулаторни органи и техните механизми за надзор за използването на средствата за обществено полезни цели. И накрая искам се върна на член 32. Както виждате, моите съображения, които бяха свързани главно с спецификата в Обединеното кралство, беше споделено и от други колеги. Тоест, има семейства, има фамилии, които искат да дарят средства за филантропични цели и ако усложни прекалено много тази възможност за тях, чрез прекалено много клази за конфликт на интереси, това ще има обратно въздействие. Благодаря ви. Господин председател, госпожи и господа, позволете ми отново да се върна на въпроса за участието на служителите. Първо, по казаното от госпожа Регнер за липсата на съгласуваност – по отношение на праговите стойности. Липса на съгласуваност с уредбата за Европейското акционерно дружество. За него не е предвидена прагова стойност за броя на служителите. Не съм съвсем сигурен че съм съгласен с казаното от госпожа Регнер. Има немалко фундации, например в областта на социалната сфера, които имат голям брой служители. Не бива да забравяме също и член 11 от устава, който урежда стопанската дейност стопанска дейност в определен размер от страна на фундацията не нанася вреди. Затова смятам, че разпоредбите от член 38 и 39 са адекватни. Не бива да забравяме, че не става дума за трансгранично представителство на работниците, независимо от това в коя държава членка работят работниците, те и по националното законодателство имат право на участие, например на ниво работнически съвети. В член 38 и 39 се предвижда транснационално представителство и за това според мен е адекватна и праговата стойност. А защо не е предвидена прагова стойност за Европейското акционерно дружество? Защото се е изхождало от това, че от инструмента така или иначе ще се възползват големи дружества. Затова, според мен, в случая няма несъгласуваност. Ще продължа по въпроса за липсата на съгласуваност, показаното от госпожа Тайн. Ако уредим в текста участието на служителите, то може да си навлечем големи проблеми. Знаем, че правно-организационната форма на общо европейско равнище е проблем, най-вече по отношение на участието на работниците. Но не можем да подходим и така, както предложихте вие, а именно просто да пренебрегнем въпроса. В качеството си на юрист и на учен смятам, че трябва да се предвиди нормативна уредба. Може да се постанови следното. Винаги, когато по националното законодателство се предвижда участие, би следвало да има процедура за участие и в европейска структура. Участие следва да се осигурява единствено, когато това е целесообразно, т.е. когато има опасност да се заобиколи националното законодателство за участието на служителите. И ще ви дам за пример Европейския кооператив. Там проблемът с участието не беше на дневен ред. Мисля, че за участието трябва да се предвиди съпътстваща разпоредба. Това е важно, според мен. Испанският ви колега се спря и върху доброволците. Бих казал да, но да, трябва да се предвиди разпоредба, визираща този кръг от лица и предвиждаща колективно представяне на интересите им. Според мен това е предвидено в статута. Доброволците имат статут на наблюдатели в организациите на работниците и служителите. Нямат право на глас. И мисля, че трябва да се прави разлика между наетите лица и доброволците наетите лица следва да се разглеждат в рамките на трудовото правоотношение. И мисля, че разликата между тях и доброволците е много добре отчетена в устава. Благодаря, господин Морено. Ahora sí. Perdón. Eh, gracias, presidente. No, este tema... Благодаря ви. Аз съм последният сред доброволците. Един от колегите говори за държави като Испания. Там не са предвидени разпоредби за колективно представяне на доброволците, за тяхното участие в органите на фундациите. Подобен е и проблемът с регистрите. В Испания има различни регистри на държавно, на регионално равнище. А сега се предвижда и още един трети регистр, което според мен би било проблем. Проблем е и прилагането на устава към доброволците. Трябва да установим кои теми потенциално биха могли да доведат до конфликти в някои държави членки. И по тези теми би следвало да заличим съответните членове в статута и да оставим материята на осмотрението на държавите членки. В противен случай ще се сблъскаме с съпротивата на някои държави членки и ще имаме немалки проблеми. А по въпроса за това дали съответният данъчен режим определя мястото, където се установява седалището на дадена фундация. Т.е. дали европейски фундации ще се очредяват в по-голяма степен само в някои държави членки по данъчни съображения. Но мисля, че това не е толкова голям проблем, тъй като новоочредените фундации трябва да изпълняват данъчното законодателство не само на държавата си членка по установяване, но да спазват и задълженията спрямо своите служители. Да вземем за пример фундация със седалище в Испания, испанска фундация. Дори да знае, че в Холандия данъчното законодателство е по-изгодно, тя няма да си премести седалището в Холандия, тъй като всичките и служители са в Испания. Не мисля, че данъчният режим е толкова голям проблем от гледна точка на фундациите. Той би бил проблем по-скоро от гледна точка на дарителите. В случаите, когато дарител иска да дари средства на фундация, установена в държава различна от държавата му на местопребиваване. Благодаря на всички за много ценните изказвания. Ще дам думата на госпожа Регнер за заключителни думи. Благодаря ви. Няма да обобщавам, губейки ценното ви време. Призовавам само докладчиците в Сянка да работят заедно с мен по този проект. Нека си изработим точен график, тъй като идните месеци ще са решаващо значение. Напредва работата на ниво съвет, но това не е тема, по която трябва да се вземат много бързи решения. За това можем да си отделим повече време. Не бива обаче и да прекаляваме. Трябва през идните 6 месеца да постигнем напредък по същество – най-късно през месец юни трябва да проведем гласуването от тук в Комисията по правни въпроси. До тогава има още малко време. Надявам се, че ще можем да разчитаме и на взаимодействие с експертите, които присъстваха днес тук. Изложенията им бяха много полезни. Благодаря. Отложихме обсъждането на точка 5. Преминаваме към точка 6. Доклада на госпожа Тайн за Съда на Европейския съюз. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, със сигурност си спомняте, че Европейският съд е много натоварен, гледа много случаи и много често е, има изключително много дела, които чакат разглеждане. Тази година ние гласувахме по това как можем да помогнем на Европейския съд, обаче не можахме да се обединим по една много важна тема. Всъщност нямаше единодушие в съвета, който е компетентен да вземе решение а именно допълнителните съдии и от кои държави членки трябва да бъдат подбрани. Аз сега ще направя едно предложение, което предвижда много изменения, свързани с заличаване. Точките, по които вече гласувахме и които са залегнали в устава на СЕС, трябва да бъдат заличени. Най-вече става дума за това, че трябва да се заличи всичко, по което сме гласували. Аз изпълням, че ставаше дума за една особена процедура. Гласувахме на пленарно заседание, обаче една част от предложението за регламент просто го оставихме. Това беше особена процедура, която за шести път се прилага в историята на този парламент. Аз ще посоча сега подробно кои предложения бяха направени от държавите членки във връзка с назначаването на тези допълнителни съдии. По време на кипърското председателство наистина е направено едно ново предложение – е, то предвиждаше допълнителните съдии да бъдат е, назначавани по ротационна процедура, т.е. шесте големи държави членки е, би трябвало по това предложение да получат правото два пъти един след друг да е, посочват съдии. Шесте големи държави членки са известните, плюс Полша. Два пъти един след друг, например, е, може да посочи Полша. Обаче е, тук стана ясно, че понякога има проблеми с е, квалификацията на съдиите в миналото и това се дължи от една страна на факта, че естествено е трудно при новоприсъединили се страни да се намери някой, който познава добре европейското право, защото онези, които могат да бъдат назначени като съдии, се назначават на базата на личните им качества и професионалния им опит. А те по време на следването си не са изучавали европейско право, защото тогава то не е било определящо и всъщност в професията си не са а, прибягвали до него, защото са прилагали само националното право право. Така че им липсват познания по европейско право, а онези, които са го изучавали в университетите, е, такава дисциплина се предлага вече в държавите членки, семинари и така нататък. Тези хора обаче са твърде млади, за да могат да бъдат назначени като съдии в СЕС, защото се намират в началото на правната си кариера. Проблемът на практика не е решим. Аз ще предложа като парламент ние нямаме правомощия по тази тема, но още веднъж, за да задвижим нещата, ще предложа допълнителните съдии да бъдат подбирани съгласно тяхната квалификация – може би е, едно предложение, което не е съвсем неуместно, защото в устава е записано, че всяка държава членка трябва да изпрати по един съдия за, е, съда, за първоинстационния съд и това сега е така. И е, ще се включи и Харватия в предложението за регламент – и тогава вече можем да кажем, че допълнителните съдии могат да бъдат избирани по квалификацията им. Тоест, в крайна сметка ще бъде е, предоставено на случайността от кои държави членки идват. Е, и това може да бъде допълнителен стимул за държавите членки да се занимаят малко повече с квалификацията на съдиите. В момента СЕС предложи да има 12 допълнителни съдии. Това беше малко спорно в началото. Имаше държави членки, които казаха, че шестима са достатъчни. Аз бих предложила като компромис 9 съдии защото в крайна сметка не може в всеки отделен случай да се обоснове дали 10, 6 или 9 съди. Е, всеки съдия, знаете, че е, си има и асистенти, струва около 1 милион евро годишно. Трудни са преговорите по бюджета и затова трябва да се съобразяваме с това държавите членки е, всъщност биха могли да изпратят по един съдия, ще бъдат около 27, обаче е, така от една страна ще се избегне е, проблема от коя страна да идват, но това пък е на практика неприложимо сега. По квалификацията на съдиите ние представляваме гражданите и трябва да настояваме на нашето решение. Ще видим обаче какво ще предложи съвета. В момента нещата не стоят така, че ще се постигне съгласие в съвета и накрая до няма, няма да има гласуване в съвета до а, следващата вакансия и а, ако има допълнителни съдии, те биха били избрани през есента, така че нещата се отлагат. За това аз правя предложение, за да постигнем напредък и да дадем тласък на тези неща. С надеждата по време на новото председателство на съвета да се стигне до споразумение между държавите членки. В момента това е ходът на процедурата. Не е много добър, защото Предложението на Кипър, новото предложение на Кипър беше отхвърлено още веднъж и е, сега не могат да бъдат предлагани непрекъснато нови предложения. Сега става дума за това каква да е ротацията между държавите членки, как да стане назначаването на съдиите. Е, това нещо трябва да бъде предмет на споразумение в рамките на процедура, а за това се изисква и съгласието на държавите членки, което пък от своя страна е, утежнява нещата. Председателят е, Поздравявам ви за предложението. То е просто и много добро. 99% е, от населението ще сметне, че това предложение е добро, но 100% от правителствата не. Можем да комбинираме това с е, довода, че е, можем да посочим комисията за изпит на съдии. Те имат е, 7 члена. Можем да изготвим кратък списък, те да бъдат подредени там по квалификация и мисля, че това съвсем не е лоша идея. Но ако няма други изказвания, госпожа Тайн, тази комисия за избор на съдии в момента и изключва съдии, които не отговарят на минималните изисквания, така че те правят проверка по минималните изисквания, които трябва да изпълнява един съдия. И е, мога да кажа, че тази комисия не е, проверява кой е най-добрият кандидат. Аз е, се надявам, че ще се съгласите с мен, че е, един съдия, след като изтече професионалната му кариера, може още веднъж да кандидатства пред тази комисия с е, довода, че има съдии, които са посочени от държавите членки и е, така стават нелюбими в своите страни с времето, защото постановяват твърде европейски в кавички решения. И някои държави членки например, биха се освободили с охота от такъв съдия. И затова, ако съдиите са квалифицирани и са били достатъчно време в съда, получили са опит, там този опит не би трябвало да се губи и те биха могли да продължат да работят в СЕС, дори и срещу волята на съответните държави членки. Мисля, че трябва да си зададем въпроса на първо място за квалификацията за съдиите и да гарантираме СЕС да запази доброто си име и то да не бъде уронвано с времето. Председателят благодаря. Не виждам е, никой желаж да вземе думата. Явно всички сте съгласни с госпожа Тайн. А, госпожа Лихтенбергер. Радвам се на този дебат е, и в съвета. Е, трябва да се шегуваме, казва председателят. А, значи, приключваме точка 6, минаваме на точка 22. Е, става дума за а, е, прилагане на директива относно предложенията за поглъщане, искам да поясня тук една тенденция. Някои от вас вероятно си спомнят, че тази дискусия за директивата за поглъщане беше обсъждана в съвета, комисията и беше много спорна и е, при изключително тежки обстоятелства беше възможно да се постигне компромис по тази директива в е, формата, която познавате. Комисията получи задача след известно време да изготви доклад. Тя направи това, но по моя оценка на ситуацията е, че периодът, е, който е визиран в този доклад, е абсолютно нетипичен период. Тогава, в този период, преживяхме една от най-големите економически кризи и това доведе до деформация на абсолютно всичко, поради което показателите, които бяха изготвени на базата на този период, според мен са недостатъчни. Моето предложение е това да се включи в моя доклад, като се процедира така, че в крайна сметка да не се е, изменя директивата, а да изтече поне е, още един период от 5 години, за да можем в нормални условия да съберем опит и едва тогава да си помислим дали тази директива трябва да бъде е, изменена или не. Това е, е тенденцията, която искам да включа в проекто доклада. Колегата Тейлор. Oh, oh, it's on now. Um, thank you, Chairman. Благодаря ви, господин председател. Докладът на комисията и външната оценка ни даде интересни елементи относно транспонирането на директивата. И основният извод е, че няма значителна промяна в националното законодателство на държавите членки. Трябва обаче да се разгледат някои елементи, като например фактът, че задължителният характер на някои от елементите, свързани с положението за поглъщане, е, противоречат на правилата на дискриминация на по-малките акционери. Има и други важни въпроси, които трябва да разгледаме, като например факта, че изключенията, които са предвидени, не трябва да а, имат негативно въздействие върху основните принципи на директивата. Тоест, изключенията не трябва да противоречат на основните принципи на, на директивата. Също така при... Стана, става ясно, че при транспонирането някои принципите са променени, така че ще имаме нужда от допълнително изясняване за това как могат да се е, разрешат тези проблеми. Друг проблем е защитата на е, трудовата защита, защитата на, на служителите. Тук също така трябва да видим как може най-добре да се защитат интересите на служителите и работниците в случай на поглъщане. Надявам се, че ще продължим успешната работа с колегите по този доклад. Благодаря ви. Благодаря. Комисията желая ли да вземе отношение? Има ли нейн представител? Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Докладът на комисията бе публикуван в края на юни Справо заявявате, че към момента на публикуването на доклада не бе желателно отново да се започнат разговори по директивата, т.е. да се обсъжда нейното преразглеждане. Колегата ви правилно изложи различните кръгове от въпроси, които очертахме и които продължаваме да проучваме. Що се отнася до съгласуваните действия, вече водим разговори с националните надзорни органи в контекста на мрежата за поглъщанията, организирана под шапката на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Проучваме възможностите за подпомагане на инвеститорите във връзка с задължителната оферта. Има и друга празнота в директивата, а именно когато се прави доброволна оферта, която е под прага от 30%, оферта за закупуване на всички дялове. От това не проистича задъл... задължение за задължителна оферта. Някои държави членки са предвидили допълнителни разпоредби, така че да няма възползване от тази празнота. Ще проучим точно кои държави членки прилагат такива защитни мерки и ще започнем разговори с тях с оглед на прилагането на допълнителни такива мерки. Благодаря. Можем да приключим по тази точка. Продължаваме заседанието при закрити врата. Моля всички, които не са оправомощени да участват, да напуснат залата. Yep.